Е, по Зимбабве приключи и сега можем да пристъпим към гласуване. Е, първо е, за IYY има предложение за резолюция. Започваме с 6 предложения за резолюция. Всъщност, изменение номер 2 по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Е, край на гласуването. Приема се. Измерение номер 3 по отново по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Now... Приема се. Сега приемаме, гласуваме цялостната резолюция. За, против. За, против. Въздържали се. Приема се. Но това не беше поименно гласуване, не. Така, приема се. Сега пристъпваме към е, втория въпрос. Е, правителството на Тибет в изгнание. Е, шест са предложения за резолюции. Започваме с предложение за резолюция от ЕД. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Сега съвместното предложение за резолюция Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, е, електронна проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Е, отхвърля се. Отхвърля се с два гласа. Изменение номер едно за, против, въздържали се. Е, отново електронна проверка, начало на гласуването. Всички ли имаха време да гласуват? Край на гласуването. Е, одобрен. Е, приема се. Сега цялостната резолюция за, против, въздържали се, приема се. И накрая, е, последния вод за днес, е, по 7 резолюции, резолюцията за Зимбабве, е, така, предложение за резолюция ЕФД за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега съвместна проекторезолюция резолюция Започваме с параграф номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Мотив Л за, против, въздържали се, също се приема. Сега имаме последно гласуване по цялата резолюция. Сега по именно гласуване, начало на гласуването. Виждам, е, че всички са изпълнили своя дълг, край на гласуването и ясно е, че се приема. Това е края на вота, края на е, днешната сесия. Искам е, само да прочета едно съобщение. Ще го прочета на чешки. Ще закрия с тези думи заседание.